Buongiorno colleghe e colleghi. Vi comunico di aver ricevuto. Добро утро, колеги. Получих от съответните органи на Република Румъния искане е, за отегляне на парламентарния имунитет на господин Адриан Северин. Искането е поступило от румънските компетентни органи за борба с корупцията. Съгласно нашият правилник, искането се изпраща в компетентната комисия, именно тази по правни въпроси. Това се прави на основание член 6 или не 2 от правилника. Сега, някой иска да се изкаже по процедурен въпрос? Президенте, прима да инициаре... Благодаря, господин председателю. Преди да преминем към гласуването, бихте ли отделили една минута да припомните на комисията и на съвета, че в Акуила преди две години имаше земетресение? Имаше доста а, убити, много ранени. Искам всички евродепутати да погледнат е, един видеофилм, който заснехме на 25 февруари в Акуила. Моля да го изгледате, защото гражданите на Акуила очакват от нас реакция. Председателят, благодаря. Е, по време на разискванията днес сутринта, всъщност ние е, припомнихме това ужасно събитие. С пълно право поставяте въпроса отново, когато залата е пълна. Господин Сасони, Колеги, си е верификата. Благодаря, господин председателю. Колеги, с нощи в Средиземноморието бяхме свидетели на друга трагедия. Мигранти от Северна Африка потънаха, опитвайки се да стигнат до Италия. 130 души а, изчезнаха, над 30 а, трупа бяха намерени вече – Говорим не само за бройки, обаче, говорим за мъже, жени и деца. Достатъчно са проявявали нежелание да се справят с този проблем компетентните органи. Време е за действие. Институциите на Европа трябва да покажат своята съпричастност. Господин председател, искам да ви помоля да призовете депутатите за една минута мълчание, за да почетат памета на тези жертви. Благодаря, господин Сасоли. Сигурен съм, че можем да приемем вашето предложение. Преди да помоля депутатите да се изправят на крака, за да почетем памета на тези жертви, давам думата на господин Деварш, който иска явно да се изкаже по същия въпрос, по същия пункт. Dear colleagues, Драги колеги, получихме информация, че кораб от Либия с бежанци е претърпял корабокрушение в Средиземноморието. Знаем, че има загинали, 150 са изчезнали. Близо преди година нашият парламент одобри в процедура по съвместно решаване механизъм за извънредни действия за пренасочване на бежанците при извънредни обстоятелства, като гражданската война в Либия. Сега това решение в рамките на тази процедура седи на масата на съвета близо година. Миналата година е, отправихме запитване към съвета. Казахме, че става дума за човешки живот. Е, сега вече няма нужда от коментар. Bene, grazie. Su richiesta del eh, collega Sassoli e... Благодаря. Мисля, че е, това е свързано с искането на господин Сасоли. Една минута мълчание за почитане памета на жертвите загинали с нощи. Вие. Благодаря ви. Господин Гонеш е, иска да се изкаже по процедурен въпрос. Прего. Мерси. Благодаря, господин председател. 20 секунди. Това е концерт на политическа коректност, но вие носите изключителната отговорност за тези загинали, тъй като вие създадохте надежди от тях, че ние сме готови да приемем в Европа всички тези хора. Те тежат на вашата отговорност, изключително вашата отговорност. Колеги, пасямо ла Колеги, минаваме към гласуване.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 Госпожа Мускардини. Да, всъщност дигах ръка от отдавна. Искам да попитам колко минути мълчание трябва да запазим за преди да изработим една обща европейска външна политика? Да, хубав въпрос, но няма да откриваме дебат сега. По този въпрос вече дебатирахме вчера по него. Минаваме, пак повтарям, към гласуване